Good morning, buenos días. Добро утро. Добро утро. Ако сте съгласни, скъпи колеги, започваме. Няма да е много бурна сутринта, след обеда ще е по-бурен, така че почваме по дневния ред, приемане на дневния ред първа точка. Първо нещо да ви съобщя по повод на дневния ред, който получихте. Госпожа Льовен помоли пета точка да, за змьорката да се прехвърли за, на, за, на заседание за през месец януари. По въпроса за Мавритания, по молба на комисията, също ще променим и ще го обсъдим след точка 9, след посещението на комисаря Дегух. Т.е. точка 7 минава след точка 9 за световеното заседание. Друга, друга промяна, точка 8. 8- точка. Ще включим кратък дебат по въпросите за ИКАТ. Така, остава крайният вариант на дневния ред и минаваме към следващата точка от дневния ред за съобщение на председателя. Няма нищо спешно и важно от моя страна, така че трета точка, а именно изменение на регламент 1098 на за създаване на многогодишен план за запасите на треска в Балтийско море. Ще гласуваме по електронен път. Така винаги е по-добре всъщност, отколкото да гласуваме с дигна ръка и след това проверка. Всички ли са тук? Всички ли са си донесли картите за гласуване? Господин Нелсън, не си носите картата ли? I have, I have no voting card. Не, нямам. Наистина, не съм си я донесъл. Добре, тогава ще ви броим вас на ръка. Някой друг? Никой друг. Vamos a la señora Tomás tiempo para introducir la tarjeta. Малко време ви даваме да си изпробвате картата. Изпробвахте я. За... Директamente la votación. Enmienda número... Минаваме към гласуването. Изменение номер 23. Начало на гласуването. Cerramos. Край на гласуването. Апровада. Приема се. Компромисно изменение номер едно. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение номер две. Начало на гласуването. Сиера. Край на гласуването. Empezamos de nuevo. Прегласуваме. Второ компромисно изменение. Начало на гласуването. Край. Guado. Приема се. Sí, perdón. Извинете, какво казвахте? Окей. Okay. Uh, е Госпожо Льовен? Would be nice to see the votes. Дали не може да се изписват резултатите от гласуването и на екрана? А, хубава идея, каза председателя. Съжалявам, че не съм забелязал. 11 на 4 и 3 въздържали се бе резултата от последното гласуване. Минаваме към следващото шесто изменение. Начало на гласуването. Край. I Más dos votos que había manuales. Aprobado. Приема се, добавихме и двата гласа. Ръчно, които преброихме. Минаваме към следващото. 29. 29-то. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Начало на гласуването. Сирна. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Начало. Край. Приема се. Девето. Начало. Край. Кой дига ръка, ако обича да я дигне по-малко по-високо? Тези, които нямат карти, да си вдигнат високо ръката. За и против. Приема се, значи. Bueno, voltamos otra vez. Vamos... На... Отново. Моля ви, тези, които нямате карти, да си вдигнете ръката хубаво и високо, иначе не ви виждаме минаваме пак към гласуване на изменение номер 9. Девето. Начало. А фавор. Кой е за? От забравилите. Край. 11 на 11. Отхвърля се. Еминда номер... 11 изменение сега. Начало на гласуването. Тира. Край на гласуването. Приема се. Менда 30. 30 изменение. Начало. Край. Приема се. 31. Начало. Край. Приема се. 13. Начало.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 Начало. Край. Приема се. 18. то Начало. Край. Приема се. Първо изменение сега. Начало. Край. Приема се. 19. то Начало. Край. Приема се. 20-то изменение, което замества второ, начало, край, приема се. 21-во изменение, начало на гласуването, край, приема се. Трето, начало, край, приема се. 22-ро, начало, край, приема се. Отхвърля се. И сега, законодателното предложение в така изменение му вид. Начало на гласуването. Край. Приема се. Тоест, сега крайно гласуване за цялата резолюция. Начало. Край. Приема се. 15 за, 4 против, 1 въздържал се. Поздравления за господин Валенса. Минаваме към следващото гласуване изменение на регламента 812 на съвета за определяне на мерки относно прилова на китообразни. Спомняте си, че на 8 и 9 октомври, например, на 8 и 9 октомври Получихме първото предложение от страна на комисията и обсъдихме. Докладчикът е господин Ромева. Давам му думата. Заповядайте. Много благодаря. Just waiting a bit to have a bit more calm down. Е, е, eh, да, благодаря. Това е доклад с е, повече технически предложения от обичайните по повод така наречения процес на лисабонизация. Дали всъщност ще позволите малко да изчакам да се успокоят духовете, много е шумно и тогава да продължа. Председателят призова на английски за тишина в залата. Да, накратко ще го представя. Просто е един технически процес на транспониране на регламента за китообразни след приемането на Лисабонския договор. Аз самият бях в контакт с комисията и обсъждахме регламент 8898. Една единствена точка всъщност трябва да бъде видоизменена, а именно член първи. Там са разписани инструментите за акустичен отчет. Комисията желая това да бъде прехвърлено към делегираните актове. Аз го смятам за приемливо и не виждам защо да не го гласуваме. След това, моето, моята препоръка е всъщност да приемем предложението на комисията така както е поступило. Благодаря. Благодаря ви. Господин Румева, сега давам думата на господин Арсений, казва председателя. Е, е, е колег мисля... Благодаря, господин председател. Както каза и колегата Румева, това е един доста технически доклад. Но това е и възможност да поговорим по-общо за китообразните и как да бъдат управлявани популациите на китообразни в рамките на Европейския съюз. Е, тъй като има само един законодателен да, акт за морските бозайници в рамките на Европейския съюз. Няма конкретни регламенти за защита на морските млекопитаещи и китообразните. Мисля, че сега моментът е подходящ да обсъдим въпроса и да поискаме от комисията да изготви регламент за морските млекопитаещи и китообразните. Това се налага, тъй като има текстове в много законодателни актове, но няма едно общо обединяващо законодателство, което да изисква проследяване а, на тези процеси. Така че си заслужава да ги обсъдим. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря, господин Господин председател, разбирам, че това е, е чисто технически доклад е, с правна насоченост, но искам да използваме възможността да попитаме е, комисаря нещо, което много рибари ни казват. Техните Впечатления са, че а, просто а, тези акустични възпиращи устройства не вършат работа. Китообразните просто свикват с тях, те гледат на тях като на потенциален източник за храна и съответно тези устройства ги привличат. Така че въпросът е какъв е смисъл от това законодателство? Благодаря, господин Стивенсън. Никой друг не иска да вземе отношение. Комисията господин Бянки. Thank you very much. Благодаря много. Най-напред, позволете да благодаря на господин Ромева за подкрепата по изготвянето на техническата страна на това предложение а, и идеята за създаването на делегиран акт по точка 3.1. На казаното от господин Стивенсън. Аз ще оттегля а, вашата молба да помислим по тези въпроси и ще я предам. Когато обсъждахме общата политика в областта на рибарството, ние решихме, че ще помислим за техническите мерки, които ще бъдат наложени след реформата, за да се създаде една приемственост и яснота в ежедневната работа в сферата на рибарството, вместо да се създават делегирани и конкретни специфични а, актове. Но разбира се, ще предам а, вашето искане. Разбира се, казаното от господин Стивенсън е вярно. Има случаи, в които акустичните възпиращи устройства имат а, негативно въздействие и в а, предложените а, технически мерки, това ще бъде взето предвид. Благодаря. Благодаря, господин Ромева. И аз щях да кажа същото, което каза и представителя на комисията по двете теми, които ни засягат. Това, което беше споменато от колегата. Но тъй или иначе комисията ще се занимае с техническите мерки по съответния начин, така че те да се вместят в една по-широка рамка. И може би ще бъде по-добре да се занимаем с конкретните аспекти, свързани с китообразните. Благодаря. Благодаря. Графикът. Представяме проекта на 29 януари и гласуваме в комисията през февруари месец. Сега минаваме към шеста точка. За създаване на дългосрочен план за запасите на, от Атлантическа треска и риболовните стопанства, които ги експлуатират. Имаме едно второ предложение от страна на Комисията за регламент 1342. Докладчик е госпожа Доц. На 6 ноември комисията ни представи своето предложение и сега става дума за първият ни обмен на мисли чия, чието докладчик е госпожа Доц. Извинявайте, господин председател. Аз всъщност препрочитах текста, който възнамерявах да ви представя днес. Дълго и внимателно обмислях през последната седмица тези въпроси, особено след последната ни среща в Страсбург, когато участвах в обсъждането на координаторите именно по тази тематика. Така че ще бъда много внимателна в изказа си и ще трябва да се извиня предварително за дължината на изказването си. През последните няколко дни имах възможност да обсъдя въпроса с кабинета на комисара Даманяки и генерална дирекция рибарство, съответните колеги в Ирландия и разбира се други евродепутати. Комисара Даманаки съвсем конкретно се занима с тази тема. В петък сутринта миналата седмица. Имах удоволствието да разговарям с представители на нашите избиратели в Ирландия. Комисията по, представител на Комисията по рибарство беше почетен гост. Един от въпросите към господин Ковни беше следния. От 1 януари Ирландия поема председателството на Европейския съюз, така че какво ще направи тя, за да избегне а, трудностите по отношение на компетенциите, които възникват сред всичките европейски заинтересовани страни. Реформата в общата политика по рибарството, свързана с, запасите от треска, имат отношение към този портфел. И европейските, и евродепутатите, и държавите членки, и общата политика по рибарство, имат нужда от мерки, които да осигурят техния напредък. През 2011 година беше направена, направен преглед на многогодишния план и беше постигнато следното заключение. Планът не дава резултати и в много сфери няма достатъчно подкрепа на заинтересованите страни. Заинтересованите е, страни трябва да дават своя принос към крайния успех обаче. И комисарят има още, комисията има още 14 месеца, през които ще а, е, трябва да предприеме всякакви мерки, за да се изготвят необходимите планове. Е, Разбира се, в всяко отношение ние сме готови да подпомогнем този процес. С разочарование обаче установих през последните няколко седмици, че съветът възнамерява да прави промени в тези законодателни актове. Според мен е това ще действа доста разсейващо, тъй като всичките тези обсъждания а, пречат на работата на комисията по един толкова жизненно важен въпрос. Дори и сред служителите, мисля, че а, трябва а, да се запази мълчание. Благодаря ви. So we have had 14 months така че имаме 14 месеца, в които да изчакаме плана на комисията. Но междувременно в процеса ще се намеси и съвета. Както разбирам, много от държавите членки имат свое виждане. Примерно Франция е предложила една процедура за работа в съвета. Според Франция в някои части от текста има противоречие на член 43 на основният договор за работа на Европейския, за функцията на Европейския съюз, особено в текстовете свързани с данъците. Освен това, разбирам, че предложението ще бъде допълнително обсъждано и ще бъде гласувано в Корепер тази седмица за да се получи еднозначна подкрепа от държавите е, членки, а моята информация в момента е, че това е възможно, е, трябва е, съветът да положи всички усилия. Защо той избира тази, тази процедура? Въпросът е да се определи кой какви компетенции има. За някой обаче целта е да се постигне замразяване на усилията, т.е. усилията, т.е. данните за 2013 да останат на нивото на 2012. Такова споразумение би довело до замразяване на тези стойности и спазване на същите данни за 2013. Ако има замразяване, което според мен е важно, за да се запазят запасите от треска, този план би трябвало да бъде изпълнен. В доклада на Стев беше казано, че ще има намаление на смъртността и това е основният, основната слабост в плана. Според мен обаче тактиката за замразяването на стойностите трябва да бъде преразгледана. Така ние рискуваме да заплашим успеха на други положителни аспекти от предложенията на комисията. И именно това е целта на моето изложение. Трябва да сме наясно в нашата комисия. В момента съветът не е възприял позиция по отношение на този регламент. Така че според мен е, прибързваме, ако търсим мнението на Европейския съд, който на практика има компетенции според членове 9 и 12. Трябва да сме наясно, ако, че ако решим да вървим в тази посока, няма съмнение, че дългоочакваните планове ще се натъкнат на много трудности, а може би последствията за целия процес на реформа в опор ще се натъкне на непредсказуеми трудности. Процес, който никой от нас не иска да се случи. Така че трябва да избегнем на всяка цена подобни последствия. Това ще се отрази както на целият процес, свързан с Атлантическата треска, така и на тенденциите, които споменах. Така че на този етап, според мен е ясно, че и парламента и съвета трябва да потърсят альтернативен подход. Определено с съгласието на комисията, разбира се, аз продължавам да работя по този доклад и мисля, че можем да постигнем по-добри резултати. През декември може да се постигне а, замразяване на риболовното усилие а, в краткосрочна перспектива, но за сметка на средно и дългосрочните а, перспективи. Към, в меморандума към предложението комисията предлага някои решения. Тъй като предстоят планове за рибарството и реформа в опор, планове за Балтийско и Северно море в момента се разработват, но нещата за Шотландия все още а, не са в много напреднал етап. Та или иначе правим стъпка в правилна посока и а, всички планове а, трябва да бъдат изготвени за различните региони, без да има празноти в научно-изследователската дейност. Предложението за корекции в член 11 а, и това е една част от доклада, цели изясняване и стимулиране на мерки за, раз, за стимулиране на запасите от треска. Но трябва да има по-добро разбиране на текстовете за 300-метровата линия и в 11C а, съдовете трябва да а, бъдат контролирани и напълно да документират а, своя улов. Така този документ ще бъде по-ефективен в а, Алинея четвърта на, параграф, на, на член четвърти текст трябва да бъде заличен. В 4б се, а, трябва да се изясни състава на улова. Мисля, че това не може да се прилага в, а, на базата на излизане и на база и така а, ще трябва да се а, от, оценяват по-добре изхвърлянията. Комисията освен това предлага в член 14 да бъде добавен текст в регламента. Господин председател, някои от поправките, според мене, ще бъдат подобрени с участието на всички колеги. Това е един процес, който ще ни даде възможност по-добре да изпълним задачата си. Както вече казах, добре е да имаме един план, който ще бъде подкрепен от заинтересованите страни. Апелирам към съвета да не настоява на позицията си на всяка цена. В краткосрочна перспектива и след няколко седмици съвета на, заседанието на съвета не бива да зачерква всичко, което сме свършили до тук и да не зачита времето, което парламентът отдели на тази тема. Ние сме стигнали до един важен момент в нашите взаимоотношения с другите европейски институции и е важно как ще вървим от тук нататък като комисия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Дот. Господин Кадек, заповядайте за коментар. Merci à Diane pour, euh, pour cette présentation. Quelques remarques d'abord. Euh, les articles 12 et 13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 Donc, pour la troisième fois consécutive, je... За трети пореден път е, искам да благодаря, че ми даде думата. <laughs> Искам да благодаря на Даян отново за нейното изложение. Относно членове 12 и 13 с измененията, те съответстват на това, което желая комисията и представителите на сектора. Има някои проблеми с член 4, свързани с еднаквите методи за изчисление на любовното усилие. Относно изключенията, струва ми се, че трябва да се опрости системата, но не е сигурно, че документирането ще бъде толкова лесно и ясно. Особено определенето на зоните за разпределяне на запасите от Атлантическа треска. Има кораби, които вече са част от това изключение. Те следват старите критерии. 11 член С относно изключването на корабите, които участват в изпитанията за пълно документиране на риболова, от тях трябва да се изисква добро отразяване на улва. Държавите членки предприемат мерки, когато има високо ниво на изхвърленията. Но този доклад не трябва да се използва, за да се наложи изискване за разтоварване. Всичко, което е свързано с запасите на треска в Аскагерак. Норвегия може да реши да ни използва това, което се прилага в държавите членки относно изхвърленията. Това е интересно за комисията. Норвегия изведнъж е се оказва против, след като 30 години има задължение за разтоварване. Сега тя предлага в същия момент, когато комисията прави своето предложение, да се прилагат същите норми по отношение на нейните съседи. Това едва ли е случайно. Така или иначе, аз искам да припомня, и вие всички добре знаете, че ако съм за значително намаляване на изхвърлянето. Считам, че държавите членки трябва да предприемат всички мерки, за да намалят до минимум този, изхвърлянето на този улов. Но трябва да се отчитат реалностите към настоящия момент. Благодаря ви, господин Каде. Господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Даян Дотс за консултациите, които проведе, защото тя получи ръчна граната, която беше задействана от съвета. И това е още една проява на междуинституционални спорове, свързани с многогодишните планове това продължава вече 4 години по доклада на Галгар, по моя доклад за хамсията в западната част на Англия и прочее. Сега има нови действия. Госпожа Доцния казва, че съветът ще примахме член 9 и 12 от нашия доклад и ще разгледа този въпрос на следващото заседание на съвета по рибарство. Това е неуважение към Европейския парламент. След съвета през юни аз обядвах с министъра от Обединеното кралство, както и с тримата регионални министри от Обединеното кралство и поставих въпроса за блокирането в съвета на многогодишните планове. Министрите всички клатеха глава а, и поглеждаха към а, старшите си служители, които участваха в а, а, тази а, среща и се питаха за какво става дума, което означава, че те не знаят а, за какво става дума. А същевременно искат това правомощие да остане в а, техни ръце. Правните служби на парламента и на Европейската комисия, а сега дори и правната служба на съвета са съгласни, че ние тълкуваме правилно Лисабонския договор. И така, къде отиват правомощията? Ако работните групи в съвета, държавните служители диктуват да се премахнат ключови членове от доклада на парламента и тези въпроси да се разгледат на следващия съвет. Това е абсолютно неприемливо. Миналата седмица този междуинституционален спорт доведе до отлагане на гласуването по доклада Галка за техническите мерки. Това е предизвикателство към съвета и комисията да намерят решение на положението. Но трябва да кажа, че сега ние сме изправени пред ултиматум от съвета – и нямаме друга альтернатива, освен да следваме съвета на докладчика, да продължим с приключването на работата по доклада. Господин председател, аз реално считам, че трябва да обмислим и други мерки, които можем да предприемем, за да отправим сериозен сигнал към съвета, че не сме готови да се нарушава парламентарната ни дейност по този начин. Това е изключително неприемливо. Благодаря. Благодаря, господин Валеса. Дякую, пани предничонце. Шановни панство, юж под... Благодаря, господин председател. Дами и господа, на предходното заседание всички бяхме на едно и също становище, че това изключение е част от общия план. Благодаря на госпожа Доц за това, че анализът е толкова задълбочен ревизията на този план трябва да бъде винаги съгласно нормите. Целта на Европейската комисия обикновено е да упростява законодателството, но резултатът не винаги е този, а по-скоро усложняване. Член 11а, например, съдържа изключително неясни и объркващи понятия. Два въпроса имам към комисията. Първият е свързан с критериите. Има три такива. И искам да попитам дали само един трябва да се изпълни или всичките три. Това първо. Второ, колко време изключенията, колко време ще се прилагат тези изключения? Не пише никъде до кога е крайният срок а според мен е нужно. Искам да подкрепя госпожа Дот в критиката и на това, което разкритикува и господин Струансън, а именно, че предложението не е представено официално на Европейския парламент. Никой не ни е казал, че има прилагане на изключения по член 19 и 12. И аз съм съгласен, че това е, меко казано, неприемливо. Трябва да подкрепим госпожа Доц в тази критика. И аз съм съгласен с нея, че планът е едно цяло а не части, които съветът иска да изключи или да промени. Това раздробяване не ни помага, а задълбочава кризата по-скоро. И освен това влушава в още по-голяма степен взаимоотношенията между институциите. Радвам се, че всички сме на това мнение по този въпрос. Благодаря. Госпожа Фрага, благодаря. Няма да обсъждам нещата. Аз сега в дълбочина винаги съм била на мнение, че тези планове за атлантическата треска са ужасни, отвратителни направо. Ако рибата Том бе и тя обект на такъв план, щеше може би да е в още по-лошо положение рибният запас, отколкото сегашното. Колко пъти обаче това, тази наша комисия ще продължава да търпи обиди от съвета без да вземе мерки? Отговорността си я носим ние. Не сме способни да се противопоставим на другите институции. Винаги сме мекушави. Дали да не отложим доклада Галахер с един месец, дали нещо друго да не направим, казвала съм го, пак повтарям. Това трябва да бъде спряно с крути мерки. Това е гордиевия възел – Гордиевия възел винаги са били тези управлен... планове за управление. И ако не го разсечем, а именно чрез взаимодействие с съвета, всички, не съм съгласна тук с господин Струансън, Струан Стивенсън. Всички министри знаят в какво се състои проблема, само че не искат да го признаят публично. И ако ние не вземем по-радикална позиция, ще ни се качат на главата. И през декември месец ще направят още по-смели предложения, отколкото тези, които правят в момента. Риболовното усилие не ги засяга тях. Това е наш наша прерогатива или поне прерогативите, които ни дава правото на съвместно взимане на решение единственият начин комисията и съвета да бъдат вразумени е да спрем и да се откажем да договаряме с тях. В никакъв случай реформите не биха били разумни, ако не са добре замислени от самото начало. И това е наша отговорност. Или трябва да вземем решение, или ще ни се качат на главата. Правят с нас каквото си искат. И ние седим и гледаме. Какво да направим? Предлагам да блокираме. Ако не а, изразим становището ни веднъж за винаги и ясно, ще ни се качат на главата и ще сме си заслужили това. Благодаря. Господин Галахер, има сега думата. Uh, Няма да говоря дълго, защото ще започнем да се повтаряме. От информацията, която беше предоставена и от всичко казано днес, мисля, че всички ние сме наясно, че съветът ще се опита да ни заобиколи, като извади един от компонентите и се опита да вземе решение по квотите. В комисията ние трябва да решим как да действаме. Мисля, че не би трябвало да го кажем днес в една, едно заседание, което е а, публично. Но макар и с риск да се повторя, ако съветът не спазва Лисабонския договор, а, ние трябва да спазваме законодателството. Това има отношение и към мой доклад и доклада на господин Стивенсън и към дългосрочните планове. Защо на всеки две седмици се събираме и много страстно застъпваме устойчивостта в е, рибарството? А как може да се постигне тази устойчивост без да има дългосрочни планове за управление? Ако действаме хаотично, е, трябва да си го признаем. А, поради действията, които предприехме миналата седмица, трябва да си признаем, че има опасности, има трудности, свързани с контрола, но това не беше мое решение. Това беше еднозначно подкрепено решение от парламента. И ако съветът не го разбира, мисля, че ние трябва да преосмислим позицията си и взаимоотношенията с тях. Благодаря. Госпожа Льовен. No, I won't take a lot of time. Няма да отнема много време. Искам да благодаря на госпожа Дод за усилията и а, ще следя много отблизо развитията като докладчик в сянка за от страна на зелените. Ние обаче трябва да подкрепим еднозначно решението за отлагане на техническите а, мерки. А, ние го подкрепихме и в пленарна зала миналата седмица, а и в нашата комисия има ясна подкрепа за плановете за управление преди те да бъдат представени в съвета и в парламента. Съгласна съм с госпожа Фрага. Необходимо е да се решат тези проблеми, включително и от гледна точка на реформата в политиката по рибарство. Този план за управление едва ли ще постигне такава амбициозна цел. Но както чухме от господин Галахър, ние обсъдихме този въпрос, ще продължим да го обсъждаме. Но съветът трябва да е наясно, че нещата трябва да се приемат сериозно, че те са важни. Благодаря. Благодаря, госпожа Льовен. И слушат ви всички. И аз съм на това мнение. Някои бележки сега, ако обичате и от моя страна да я слушате. Наистина приказваме много. Малко правим. Утре на заседанието на координаторите отново ще повдигнем този въпрос, защото наистина последните новини, които достигат до нас, съвсем не са положителни. По-скоро са изключително тревожни. На 18 декември съветът е предвидил нови промени в този регламент за квотите, и действията, които смята да предприеме, са абсолютно през нашата глава. Или ще реагираме и ще им обясним, че не сме фигуранти, не сме пешки или от тук нататъка все така ще минават през главата ни и ще си правят каквото искат. Това са наши прерогативи и трябва да ги удържаме. Защото ако отстъпим по прерогативите, загубата не е само за многогодишните планове, ще бъде принципна. Затова се обръщам към координаторите, но и към колегите, които съответно не са координатори, но биха могли да работят с координаторите си, да изработят. Да изработят предложения за мерки. Миналата седмица не гласувахме в пленарна зала. Хубаво бе, жест, драматичен, театрален, но не произведе никакъв ефект. По-скоро обратното. Позициите се радикализираха и съпротивата, която срещаме, е още по-свирепа. Дойде време вече да действаме по друг начин. Така че нека господа депутатите и утре координаторите да излязат с конкретно решение. Как ще действаме? И ще действаме ли изобщо, или ще стоим с кръстени ръце и ще гледаме от страна като странични наблюдатели? До тук приключваме, утре продължаваме. Комисията иска ли да се произнесе? Заповядайте. And, and... Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Дод за констативния доклад и анализ. Позволете няколко бележки от моя страна. По предложението на комисията, то закъсня, но всъщност не ние закъсняхме, а процесът на оценка беше продължителен – беше направен подробен анализ какво в този план дава резултати и какво не. Има, разбира се, трудности в законодателството, в, самия регламент, в самите регламенти. Има и много проблеми при изпълнението на този план. Така че имаше дълги процеси на обсъждане, на оценка на резултатите и с държавите членки, и с различните заинтересовани страни. Целта беше анализ и предложение какви са най-добрите решения и последващите стъпки по този план. Така че това е един дълъг процес на работа по новия план за управление и все още очакваме становището на научните среди. Заключението е, че ни трябва още малко време, за да изготвим нов план. И от днес започва нов кръг на консултации с държавите членки, за да бъдат направени промени и да бъдат решени поне някои от проблемите, които подлежат на по-бързи решения в краткосрочна перспектива. По промените. Все пак считаме, че това предложение може да бъде променено и е възможно да се постигнат крайните цели, които си поставиха държавите членки и Европейския парламент, а именно замразяване на квотите за следващата година. Това ще ускори приемането на измененията. Следих вашата реакция по отношение на отчета за работата на съвета. Нека обаче да кажем, че обсъжданията в съвета все още са на ниво работна група. Така че съветът все още не е излязъл със свое официално решение по отношение на позицията си. Разбира се, има гласове, които считат, че може да бъде получена подкрепа. В комисията обаче ние не считаме, че е така. Има блокиране на работата на институциите и тази евентуална позиция на съвета създава още проблеми и още конфликти сред институциите. Това е нещо, което се разбира в столиците. Така че комисията не е сигурна, че може да се получи еднозначна подкрепа. Именно затова продължават обсъжданията в рамките на контактите между столиците и работната група. Ако се окаже, че не може да бъде постигната еднозначна подкрепа, може би ще, съветът ще поеме по отговорен подход. Мисля, че все пак трябва да останем открити и да изслушаме окончателната позиция на съвета. Разбира се, позицията на Европейската комисия е ясна. Считаме, че предложенията на председателството, направени в съвета, не могат да бъдат разделяни. Това не отговаря на правните постановки в договора, така че това означава, че плана, който в момента съществува, трябва да мине през стандартния законодателен процес, който е определен от договора член 43 алинея 2. Това е позицията а именно съветът не може да разделя предложението. Ако го направи, според комисията това ще бъде противозаконно. Но нека още веднъж да повторя. Съветът все още не е излязъл с позиция. Така че в контекста на ситуацията в момента, ние като парламент трябва да покажем на съвета, че очакваме от него да действа, а нашата комисия, вашата комисия може да изрази своята подкрепа за настоящото предложение. За да не забравяме какви са основните цели на предложението. Нека да кажем, че ако в съвета няма единодушна подкрепа и вероятно така ще се развият нещата, възможността все още остава. Можем да бъдем по-гъвкави и да увеличим усилията си, така че парламента трябва да е готов да реагира на евентуално предложение. В случай, че съветът не постигне единодушие, парламента трябва да е готов. Той трябва да докаже, че е в състояние да изпълни своите задължения и да представи едно предложение, готово за приемане. Предложение, което може да бъде възприето от следващата година. И ако това е така, ще сме постигнали а, своята цел, целта на това предложение, а именно да а, наложим замразяване на риболовните усилия от 1 януари 2013. Така че, според нас, решенията все още не са взети и имаме подкрепа и в съвета, и в парламента. Ако двете институции продължат да полагат усилия а, към, за постигане на предложеното от комисията, можем да си осигурим приемане на това предложение. Бяха изразени някои тревоги за отделни текстове в регламента, така че ще помоля колегите да отговорят в подробности на тези бележки за конкретните текстове. Позволете да отговоря на казаното за изхвърлянето. В това предложение не се в това предложение не се налага забрана за изхвърлянето. Просто се напомня на държавите членки, че те имат задължението да се справят, да преодолеят проблема с изхвърлянията. Защото изхвърлянията за рибата треска все още са на много високи нива. И ако не успеем да решим проблема с изхвърлянията, никога няма да успеем да се справим с проблема за смъртността сред запасите от този вид. Така че ако не успеем да намалим изхвърлянията чрез този план, няма да се справим а, с смъртността сред запасите от този вид. Uh, uh to... Аз ще се опитам да дам някои пояснения по член 11. Има дълга история по прилагането на член 11. Има отрицателни възприятия относно това, че е трудно да се е, изключат е, кораби от е, риболовните усилия и режима свързан с тях. Събиране на научни доказателства е необходимо, за да се направят корекции. Всеки път при прилагането на сегашната процедура трябва да се променят регламенти. Ето защо беше решено да се упрости този член и да видим по какъв начин може да се улесни процедурата. Това е предвидено в член 11. Ако има някои, без... има някои безпокойства, но според а, учените изключенията по член 11 са, ще са възможни само там, където а, няма внос на атлантическа треска. Трябва да се прилага по-гъвкав подход, вместо да се фиксират зони. Основната разлика с системата, която имаме в момента и предложението е, че има по-голяма отвореност към кораби и държави членки да бъдат част от изключението. Ако искаме изключване за определена група кораби, това се прави за всеки отделен сключен случай. Сега обаче това ще се прави еднократно, например за селективните съоръжения. И корабите, които прилагат тези съоръжения, ще се ползват от изключението, ще бъдат общо изключението. Няма срокове, тъй като ние не изключваме отделни кораби, а по-скоро зони и риболовни съоръжения. Зоната до 300 метра е зона, където няма треска, и е възможно да се изключи. Трябва да се види по какъв начин да се упражнява контрол при необходимостта. Това е включено в член 11. Можем да дадем допълнителни обяснения, ако е необходимо, за да видим по какъв начин ще се действа. На техническо ниво можем да дадем повече детайли. Благодаря. Много благодаря. Някой иска ли да вземе отношение? Госпожо Доц. Um, благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Аз очаквах да чуя и мнението на съвета, но те не са представени на днешното заседание. Няма да повтарям това, което беше казано от колегите. Считам, че се намираме в много трудно положение. Нашата комисия трябва да е наясно какво трябва да се предприеме. Според мен трябва да продължим работата по доклада, така както почерта и комисията. Това трябва да стане в разумни срокове. И трябва да покажем, че Европейският парламент е готов да се вслуша в научните съвети и да изготви доклад, който осигурява по-голяма гъвкавост повече детайли, който е по-задълбочен, отколкото изключването на членове 9 и 12 при гласуването на регламента на съвета. Аз ще обсъдя въпроса с представители на съвета, за да видим какво може да се направи по доклада. С удоволствие ще се срещна отделно с колеги от нашата парламентарна комисия, за да се слушам в техните идеи и моля да се свържете с мен по електронната почта. Решението ще зависи какво ще стане в петък на заседанието на Корепер. Благодаря. Заместник председателя Стивенсън има думата. Съвсем кратък коментар. Слушайки казаното от представителите на комисията, виждам, че има доста лобиране в столиците на държавите членки да се постигне единодушие в съвета по въпроса. Тъй като тук се водят разговори между парламента и Европейската комисия, съветът е в вакуум по този въпрос и не знае дали координаторите утре не биха могли да обмислят изготвянето на писмо до 27-те министри, отговарящи за рибното стопанство, изразявайки нашето сериозно безпокойство, за да може да се постигне една реалистична реформа на общата политика в областта на рибарството, което не може да стане, ако продължава междуинституционалният спор. Благодаря ви, господин Стивенсън. Благодаря ви за добронамерената бележка, само че 27 писма могат да помогнат, но ако някой е решил да си наумил нещо да прави, колкото и писма да му напишеш, няма да се да се откаже тези многогодишни планове до момента се одобряваха от парламента, но не ги спазват, защото знаят, че може да останат безнаказани в случай на неспазване. Така че смятам, че по-скоро съдебни мерки трябва да предприемем, отколкото да пишем писма. Благодаря ви много наистина за предложението. То е добронамерено, но имам чувството, че прагматично няма да даде резултат. Благодаря. И сега осма точка, само че преди да преминем към нея, искам да поздравя с добре дошли нашите гости от Френското училище за подготовка на служители в областта на рибното стопанство и морската политика в Франция. И така, минаваме към следващата точка, 8, именно решение на Комисията за уведомяване на трети страни, които могат да бъдат идентифицирани като несътрудничащи по силата на регламент 1005 за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Този въпрос е обсъждан наскоро в дебат, воден от колегата Румева. И по собствена инициатива комисията поиска от нас да участваме в въпросната среща. Ние се отзовахме и там бяха обсъдени механизмите за идентифициране на тези трети страни, които могат да бъдат считани за несътрудничещи. Комисията има думата господин Пеняс от комисията ще ни представи нещата. Благодаря, господин председател. Да, сигурно вече всички знаете, че на 15 ноември приехме решение, по силата на което се идентифицираха 8 страни, които можем да характеризираме като такива несътрудничещи. Белисе, Камбоджа, Фиджи, Гвинея, Панама, Шри-Ланка, Того и Барбадос. Причината, поради която решихме да ги включим в този списък е наличието на убедителни улики, сочещи, че тези страни са безотговорни като пристанишна държава, пазарна държава и държава по флаг не спазват международните разпоредби. Решението на комисията се основава на процес траещ две години, в резултат на който се изработи анализ на всички доказателства, на всички улики, които биха могли да се използват за един юридически и политически издържан казус и да дадат на въпросните държави членки възможността да спазват ангажиментите си по силата на международното морско право. Списъкът на страни, тези 8 страни, които изброих, не са всички, които разследвахме в продължение на две години. И това вече сочи нещо друго и много важно, а именно, че когато обсъждаме и оценяваме действията на комисията, не бива да се съсредоточаваме само върху тези 8 страни и причините, поради които те са в списъка, а и да помислим защо някои страни не са в списъка. Такъв един двоен анализ ще ни даде по-широка представа за картината. Господин председател, решението, като току-що взе комисията, за момента не представлява и не предвиждат никакви търговски санкции. Това са предварителни процеси на обезнач... обозначаване на виновниците. В резултат на това обозначение се по... държавата членка бива приканена да се поправи, да предприеме мерки за контрол на корабите, пътуващи под нейн флаг – т.е. дава им се възможност в продължение на 6 месеца, принципно, да разрешат проблемите, които са отчетени там. Т.е. това не е санкция, не е наказание, а предупреждение с юридическо и политическо значение. Това означава, че Европейската комисия здраво се е захванала с нерегулирания и безучетен, както и незаконен риболов. Ако тези страни не изпълнят предписанията, то тогава знаят, казано им е, че се изправят пред търговски санкции, които се изразяват в мораториум на техния внос на единният европейски пазар. Това от една страна, от друга страна прекратяване на действието на риболовни споразумения или забрана да ползва чуждестранни кораби под собствен флаг, собствен за тези страни. Тези 8 държави бяха разследвани от службите на комисията, за да стане ясно дали имат възможност или не да се поправят, да внесат корективни механизми. След 6 е, месеца, за които ви казвам, отново ще проведем такъв мониторинг и ще преценим дали има нужда от преминаване към втората фаза, а именно търговски санкции. Важно, разбира се, да изтъкнем, както казах всъщност вече, че не са само тези 8 държави. Е, разследвали сме и други случаи, много други. През тези две години комисията градира своите разследвания по приоритети и се съсредоточихме особено върху тези държави, които ползват флаг по интерес. Според нас това е най-очевидният пример на нарушение на разпоредбите на регламента. Страните, които предоставят собствения си флаг по интерес, са в центъра на нашето внимание. Това са обикновено малки страни, които не са риболовни, нито морски сили, нямат традиции в морската и риболовна дейност и нямат и възможност да управляват съгласно нормите на международното право тези вид дейности имат много кораби, регистрирани в международни организации, които в крайна сметка не могат да управляват и в крайна сметка не могат да изпълняват поетите ангажименти. Не всички разследвани страни през тези две години са включени в списъка. Пак ви го повтарям. Един конкретен пример. Индонезия, например. В случая на Индонезия всички наши действия получиха изключително положителен прием в тази трета държава, въпреки че Индонезия не е на топа на устата. Те обаче веднага взеха мерки, поправиха се и когато комисията отбеляза, че държава обект на разследвания веднага реагира и взима мерки, то тогава комисията реши да не включва въпросната страна в черния списък. Целта не е да се налагат наказания и да се дър, дърпат уши. Крайната цел е да се окаже въздействие върху поведението на тези страни, за да се поправят и сериозно да започнат да изпълнява задълженията си на държава по търговски флаг. Когато видим, че държавата си е взела мя... полука и върви на там, на където трябва, в правилната посока. С други думи, ние решаваме в замяна на това да не я включи в черния списък. Освен всичко това, господин председател, без съмнение се питате. И сега на къде? Ами сега, относно тези държави, имаме две възможности. Първо, 8-те страни в списъка, за тях имаме предложение за план за действие, който да се развие в продължение на 6 месеца под контрола и наблюдението на комисията. Това ще ни покаже дали те имат политическата воля да се справят. Това ни е големият приоритет, който сме си отбелязали през следващите няколко месеца. Сега обаче имаме и други инициативи. Сигурно се питате дали това са всички потенциални правонарушители? Отговорът е не. Ето за това през цялата година, в продължение на 2013, ще продължим работа в три, на три континента Азия, Африка и Америка. Ще разследваме страни, за да може евентуално да разпишем втори подобен списък през 2013 година. Преждевременно е сега и е ненужно да ви казвам кои могат да бъдат евентуално тези страни. В момента оценяваме риска, който представя всяка една от тези потенциални страни. Ще изчакаме резултатите от анализа и през 2013 година ще направим заключения. А междувременно продължаваме разследването на 8-те идентифицирани страни и успоредно с това, пак ви повтарям, продължаваме работа за евентуални нови попадения. До тук от мен, господин председател, това ни вълнува, вълнува вашата парламентарна комисия, така че очаквам въпроси. Благодаря, господин Пеня. Заповядайте, господин Румева. Вие сте доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Пеняс за това, че е тук. А и за да поздравя комисията и друг път не ми е поздравявал и сега я поздравявам за тази стъпка, за този ход. Този ход е, се очакваш от дълго време Необходимо беше да се предприеме, защото отваря възможности, открива нови механизми на работа. Някои бележки от моя страна, някои съображения. Нека да не забравяме, че това не е, както посочи господин Пенас, списък на червени картони, а по-скоро на жълти. И за това трябва да сме с обострено внимание. Хубаво е човек да започва да посочва с пръз виновниците, да им казва, внимавайте, почваме сериозно да се замисляме. Но, в крайна сметка, това, което ще даде реален резултат, са мерките, забранителните, възбраната. Тоест, приветствам предприетите действия от страна на комисията. Предполагам всъщност, че и те самите. И така и чухме от господин Пенес, че това е началото, а не края. Така. По-нататък. В списъка има 8 страни. 8 страни, които са малки, така да се каже. Това са важни, но не най-важните. Тук ги няма а, едрите риби, че да, така да, да ви кажа, че да ме разберете. Големите, едрите риби са големите и едри виновници. Разбира се, правят се проучвания, анализи, разследвания, но Корея, Тайван, Китай Русия, ето тези страни си заслужават по-специално внимание. Не само от страна на комисията, а и от страна на държавите членки и от страна на Европейския парламент. И в никакъв случай да не забравяме, че истинността на списъка, това дали той ще бъде достоен за доверие като източник на информация зависи от мерките, които се взимат срещу тези страни. В противен случай, останалите, които очакват да бъдат разследвани, съвсем няма да се стреснат. Затова отново се обръщам и към нас самите, и към комисията с молба да разширява броя държави, включени в този списък. Имам предвид държавите, които току-що споменах. Друго нещо, което е не по-малко важно, а е, е това, че списъкът ще бъде надежден, ако включването в списъка води до вземане на реални мерки, не само да заплашваме, а и да превеждаме, те, привеждаме тези заплахи в действие. Само тогава създаването на списъци ще бъде убедителна мярка, защото по този начин списъкът ще има разубеждаващ ефект спрямо трети държави, които могат да бъдат изкушени да практикуват това. Една от държавите, които бе пряко потърпевша, е Панама. Панама е част от страните, с, които фигурират в нашия партньорски договор с страните от Централна Америка. Т.е. ние като Европейски съюз и като Европейски парламент имаме законова рамка, по силата на която да изискваме спазването на определени отговорности. Същото се отнася и за други страни. Колкото и да налагаме търговски мерки, колкото и да имаме възможности за търговски натиск, не бива да си затваряме очите пред Корея, Китай и Русия. Ако не кажем ясно на какво се дължи безпокойството ни като Европейски а, съюз? Ако не кажем кой е източника на нашата тревога и ако не включим в тези черни списъци тези и големи играчи, то тогава и списъците, които разписваме, и мерките, с които заплашваме, няма да бъдат убедителни, няма да им повярват. Надявам се, че няма да има само списък на страни, а и списък на плавателни съдове. Тези, този втори списък може също да ни покаже къде са виновниците, защото ми намирисва на гнило не само това, че държавите се занимават с такъв незаконен риболов, а и някои конкретни плавателни съдове, принадлежащи на някои конкретни фирми. Благодаря, господин Румева, госпожа Фрак. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията. Аз обаче не съм чак толкова оптимистично настроена като господин Румева. Комисията се държи тук малко двояко. От една страна пише списък с държави, които не си сътрудничат, И това обаче не се придружава с изискване за спазване на предходни мерки, регламенти и изисквания. Господин Румева си спомня, че тези решения се взимат по силата на правото за единодушие и Обединеното кралство блокира гласуването на този списък заради Белисе. Когато Европейската комисия по молба на редица държави членки, които искат да се приложи 18 ти член за забрана на внос, то тогава Европейската комисия всъщност разбра за какво става дума и в, в какво се корони проблема. Няма да казвам в какво се корони проблема, само ви казвам, че има такъв. И това е причината за двойственото поведение на комисията. Комисията тръгна в една посока, след това се върна от страх. Почна да говори за 31 член и за това, което пише в него, а именно, че преди да се наказва, трябва да се идентифицират страните. Нищо ново. Бяхме ги идентифицирали. Панама не е никакво откритие. Знаем, че отдавна я сочим с пръст, тя отдавна пише планове и така нататък. Само, че комисията тръгна и после се върна, защото я достраша да приложи 18 член за забрана на вноса. Ето това казвам. Пак ви казвам, че комисията всъщност няма никакъв интерес да прилага наказателни мерки не на големите, на едрите риби, а и даже на малките. Ако не вземем някакви мерки, веднъж за винаги сериозни и строги, то няма защо да пишем списъци. Комисията реши да действа, след което се отказа и реши да пише списъци, защото това е най-неангажиращата мярка. Просто защото по-сериозни мерки биха имали по-сериозни последствия, с които комисията все още не е готова да се изправи. От години изискваме разписването на планове от държавите виновнички. Но това не води до нищо и не съм съгласна с комисията, че регламентът ще произведе действие. Според мен няма да произведе никакво действие, ще продължи да си бъде регламент, написан на хартия, а не регламент, който се прилага. Няма политическа воля за негото прилагане и няма и да има. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, госпожа Левен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за изложението. На двамата колеги, които се изказаха, нека да кажа, че съм напълно съгласна с господин Ромева. Трябва да се съгласи с госпожа Фрага. Тревожно е, че като че ли липсва политическа воля, поне у някои държави членки. Тя спомена Обединеното кралство във връзка с Белис. И това наистина е възмутително. Едно правителство в рамките на Европейския съюз се опитва да защитава е една държава, която предлага своя флаг като просто удобен такъв. Мисля, че това е първата. Този регламент е първата крачка към предотвратяване на незаконни и нерегулирани количества, които влизат в Европейския съюз. Има и други, които използват тези флагове. Госпожа Фрага спомена Белис, а аз бих искала да спомена, че моята родина, в моята родина има три дружества с риболовни кораби, които работят под флага на Белис. Очаквам с огромно нетърпение деня, в който ще наложим санкции към тези, по отношение на тези съдове ще им забраним да влизат в територията на Европейския съюз. Това ще бъде огромна, наистина значима крачка напред и доказателство, че този регламент се изпълнява. Тук не става дума само за санкции към трети страни, а и за оказване на натиск върху някои от операторите в рамките на Европейския съюз и начин да ги принудим да работят според правилата. Радвам се, че комисията пое инициативата за конкретни споразумения с Съединените щати и Япония с цел координиране на усилията. Ако трите основни а, пазара в сферата на а, рибарството обединят усилията си, за да осигурят спазване на правилата, тогава ще успеем да принудим безотговорните оператори да си търсят друг флаг, докато в крайна сметка подобни флагове се изчерпат в световен план и това ще бъде фантастично. Може би проявявам прекалено голям ентусиазъм, но мисля, че това е начин да насочим развитието на света в по-устойчив коловоз. И все пак съм съгласна с казаното от госпожа Фрага. Може да се работи по-целенасочено, да. Има и държави членки, които създават тези проблеми, но комисията полага всички възможни усилия за да се преодолеят трудностите. Имам въпрос, тъй като стана дума за плановете за действие. Какво според вас, кой според вас е основният проблем по отношение на тези 8 държави? Има ли нещо конкретно, което може да се коригира там? Оптимисти ли сте, че е, такива корекции ще настъпят в рамките на 6 месеца или пак ще приемем един план за действие, който никога няма да бъде приложен. Какви са критериите на комисията за да се извадят определени държави от този списък? Благодаря. Благодаря много, господин Пенис. А, не, извинявайте, господин Галахър. Една бърза бележка, господин председател, тъй като ще имаме възможност да обсъдим протокола между, за сътрудничество между Мавритания и Европейския съюз. Като представител на Ирландия аз нямам конкретни интереси в тези международни споразумения, но като голям поддръжник на устойчивостта в развитието, определено имам свои интереси. Може би международните споразумения играят своята важна роля за устойчивото развитие на рибарството в рамките на Европейския съюз. Много от рибата в териториалните води на Европейския съюз и в международните такива са обект на риболов от европейските съдове. И тези съдове определено поставят под натиск запасите. Трябва да постигнем някакво споразумение, но не можем да регулираме всичко и да спазваме всички правила и регламенти. Трябва да помислим, че можем да оказваме и допълнителен натиск по други начини. Въпросът не е как да натискаме някого, за да спазва споразуменията, а как да им докажем, че и за тях това е а, благоприятно и че същото въжи и за третите страни. Това е въпросът, който си задам. Благодаря. Gracias, señor Галагер. Благодаря, господин Галахер. Господин Пеняс. Ти. Сеньор Пенес. Господин Пеняс, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Е, да, искам да взема отношение по казаното. Господин Румева, съгласен съм. Да, това е жълт картон. Но бъдете спокоен, няма да спрем до тук. Както страните с жълт картон ще бъдат разследвани, за да видим дали заслужават червен – и освен това няма да се задоволим само с малките държави. Мога да ви потвърдя, че през тези две години ревизирахме някои от така наречените е, от вас едри риби и ще продължим да ги посещаваме. Някои от тези едри риби реагираха добре, искам да кажа, оцениха какви рискове пред какви рискове може да ги изправи факта, че ги разследваме. И веднага взеха мерки. Това е червена точка за самите нас и за процедурата да следим не само тези, които са в списъка, и тези, които не са и защо не са. Корабите. Знам, че това ви вълнува и искате да получите повече информация, комисията, потвърждава ви, работи за изработването на евентуален списък кораби нарушители. Въпросът, който си задавате е сигурно е защо толкова се бавим, аджеба. Много просто. И не се дължи в никакъв случай на липса на политическа воля. Имаме най-голямата политическа воля, която може да си представите никой да не подлага под съмнение това, ако обичате. Винаги го повтаря госпожа Даманаки, когато има възможност за това. Ще стигнем до край по този въпрос. Защо се бавим толкова? Ами, защото това е нов инструмент. Инструмент, който юрисконсултите искат да бъде кристално издържан и един стратегически въпрос, ако обичате също така да оцените. Това не са мерки, които ще се предприемат сега и ще се забравят. Това е дългосрочна политика. И в тази дългосрочна политика е основополагащо да не се заложи нищо, което след това да бъде бомба с закъснител и да взриви и изотвътре регламента. Затова трябва да внимаваме в оценката си и да не се основаваме на съмнителни или на половинчати улики за при включването или на държави, или на кораби. Ако сбъркаме, то тази държава или този кораб може да ни заведе на съд. Ако започнем да се съдим, никой няма да спечели. Затова ви казвам отново, че внимаваме толкова и толкова юридически солидно се стараем да бъде всяко нашо, наше действие, защото крайната цел е да сме непревземаеми от никаква съдебна от жалба. Защото ако за някой ни заведе на съд и загубим делото, то тогава всичко отива по дяволите, така да се каже. Ясно ми е, че понякога досадно и отекчително човек да чака, но правната сигурност е много важна. Трябва да бъде издържана и това иска време. Няма юриспруденция. А пък когато няма юриспруденция, юрисконсултите са много, много предпазлива. Не рискуват. И това иска време, иска работа. За това ви давам един пример. Решението на комисията е изключително любопитно всъщност. Съдържа 400 съображения и самото решение е два реда. Тоест, виждате, че за да извадим жълт картон, колко много улики и доказателства трябва да сме в състояние да приготвим. Това за държавите, за корабите, абсолютно същото, господин Ромева. Работим. Колко кораба ще включим, не знам, не мога да ви кажа, но толкова се бавим заради това, защото искаме да имаме политически юридически правни гаранции. Никога няма да стигнем до 100%, но поне може да се опитаме. И един анекдот, ако обичате, въпреки че това са малко детайли и подробности от вътрешната кухня на комисията. В момента, например, има проекто списък от такива кораби с 800 съображения – 800 съображения, изключително специфични някои от тях, отнасящи се за един единствен кораб. Значи, представете си гигантското, великанското и сполинското правно усилие, което а, се налага и ясно ми е, че това вас може малко да ви досъди. По въпроса повдигнат от госпожа Фрага, дали сме е, лицемерни или не, госпожо Фрага, аз не съм на това мнение. Разбира се, че искаме да стигнем до край. Имате право, като твърдите, че процедурата по консултации, която проведохме минала на 22 октомври създаде объркване, вярно е, но откъде идва объркването? Не защото комисията е плаха и боязлива или няма политическа воля. Просто случват се грешки желанието на законодателя в никакъв случай е кар- картонът, който се вади от първи път на държава нарушителка да е червен. Първо жълт, после червен. Какъв е юридическият проблем тук? Защо се получи тази грешка? Защото на 22 октомври в консултациите някои от държавите членки наистина подчертаха, че предвид кръстосаното спазване, което изисква регламента, ако дигнем жълт картон, така както е разписан регламента, това вече е равнозначно на търговски санкции, а това не е замисъла. Ето за това тази грешка трябва да се поправи, за да не се повторя и в бъдеще. За това така се получиха нещата, за това предлагаме изменение на регламента. Не за да променим политиката, внимавайте, да сме ясни, да не искаме да променим политиката, политиката, а искаме просто да поясним намерението изначално целя, което бе изначалната цел на законодателя, за да няма в място за грешки. Панама. Панама наистина получи предупреждение но не че формално. Ние, служителите на Европейската комисия, предупредихме Панама и другите 8 държави членки, предупредихме ги, че ако не а, се поправят, ще им се приложат мерките предвидени в регламента за нелегалния риболов. С други думи, няма официални мерки. Има предупредителни и екстраофициални. Госпожо Льовен, това наистина не е жълт картон за държавите. Това е и сериозно предупреждение на европейските оператори, на европейските корабопритежатели, които оперират в тези трети страни. Знаем, че има много такива корабопритежатели, които вече се чудят какво да правят с тези подозрителни кораби. Тоест, това е насочено не само към държавите членки, а и към корабопритежателите. И те почват да разбират за какво става дума. Госпожо Льовен, нещо друго много важно споменахте, а именно желанието на комисията да си сътрудничи по-тясно с Средните щати и Япония. И това е много важно. Защо? Защото този регламент, един от главните му недостатъци е, че е едностранен европейски регламент. И какво се получава? Някой плавателен съд който носи флаг на следствена, подследствена, така да я наречем, държава, какво прави плавателния съд? Сменя флага. Ако не обхванем големите пазари на риба в света, в крайна сметка няма да разрешим проблема, просто ще го изтласкаме географски. Това, разбира се, трябва да се подготви внимателно и дълго време. Ако някой нарушител знае със сигурност, че ако не може да продава на нашия пазар, няма да може да продава нито в Средните щати, нито в Япония, то тогава ще се замисли и тогава всъщност ще имаме ефикасно действие на нашия регламент, на нашия механизъм. Това, разбира се, пак ви казвам, изисква време. Работим и се надяваме да постигнем многостранно сътрудничество. Колкото по-многостранно, колкото по-добре. И нещо свързано сега с е, правните гаранции. Това, което нашите юрисконсулти в момента разработват е възможността действията, които предприемаме нито срещу държавите, нито срещу корабите, да може да бъде атакувано пред Световната търговска организация. И как можем да се предпазим от това? чрез многостранност. Колкото по-многостранен е този механизъм, толкова по- защитен ще бъде от жалби в Световната търговска организация. И накрая, в заключение на въпроса на госпожа Льовен за това, кои са главните проблеми, най-големите, най-наболелите, те са три, според мен. Три, които искаме държавите да разрешат. Първият е свързан с възможностите им за контрол трябва да има механизъм за санкции. Някои от тези държави няма такъв. И ако плавателните им съдове, плаващи под техен флаг, извършват правонарушения, но не биват наказани за това, просто защото понякога даже няма законодателство, фактът, това е факт, така че възможността за налагане на реални наказания е изключително важен друго нещо са механизмите за контрол в смисъл такъв. Ако някоя държава би, бъде запитана къде е на риболовен рейс някой нейн кораб, те често не могат да отговорят. Т.е. трябва да има уреди на борда, които да позволяват държавата собственичка на търговския флаг на кораба да знае къде е този кораб и какъв рибен ресурс лови. Господин Галагер, няма реална опасност общностните оператори от бранша да се заинтересуват от чуждестранни флагове няма риск, според мен, тези плавателни съдове да бъдат репатрирани, така да се каже, към европейски води. Практически, по-голямата част от европейските оператори, които ползват търговски флаг по интерес, тези кораби всъщност в по-голямата част излизат на риболовни рейсове в международни води, не тук в европейски. Пример, например, ако някой тропически грип, например, лови риба в тропически басейни, водни басейни, то е много малко вероятно този плавателен съд, който плава, да кажем, под гвинейски флаг, ще си лови в тропическите води, няма да дойде тук в европейски. Или поне това не е риск, който е повсеместен. Сега забраната забраната да се ползва чуждестранен търговски флаг е може би разрешение. Комисията подкрепя това възможно разрешение, въпреки че все още не е взето. Благодаря. Благодаря ви, господин Пеняс, казва председателят. Минаваме към следващата точка. Тя е свързана с заключенията на ИКАТ. Секретар... Секретарията ни го подготвя, все още не е готово. Можем сега да ви информираме. Може след обед да изчакаме първо секретарията. Аз бях на срещата. Господин Ромева, заповядайте. Сега можем да направим бърза обмяна на мнения по ваше желание. След обед може би ще е малко по-трудно, но вие ще кажете. Въпросът е много прост. Имахме възможност да участваме в част от заседанията, които продължиха 10 дни. Ние участвахме в някои от заседанията през тези дни. Аз за четвърти път участвам в срещи на ИКАТ. В някои случаи постигваме добри резултати. Някои от мерките имат позитивен ефект и би трябвало да отбележим, че що се отнася до червения тон на съветите от учените показват, че сме на прав път, но се нуждаем от повече време. Заключението на ИКАТ беше, че по този начин ние сме препоръките на научния съвет. Председателят има проблем с превода на немски, изглежда. Той е разрешен вече. И така, в е, миналото решенията на ИКАТ бяха критикувани, че не се съобразяват достатъчна степен с мненията на учените. Що се отнася до а, тона, 13,5 е, хиляди тона бяха намалени до 13,5 хиляди. 13,4 хиляди. И така квотата за този вид а, а, тон се оказа, че не е в съответствие с препоръките на научния съвет. Има и други случаи, които показват, че няма планове за преодоляване на някои лоши практики и че някои правителства и оператори не са а, ги отстранили. Това е въпрос, който трябва да се разгледа допълнително. Тази организация трябва да използва наличните инструменти за справяне с ситуацията. Беше даден пример с Панама. Възникнаха някои въпроси. Необходимо е да се разследва случая. Това включваше и някои други страни. Испания е една от големите държави, вносителки Япония. И нещо отрицателно, което искам да споделя, се отнася до акулите. Мисля, че ние успяхме да решим проблема с червения тон, но един от основните дефицити се отнася до акулите и това не е случайно. Миналата седмица беше проведено гласуване в пленарна зала. Ефектът е сериозен. Ако бяхме постигнали това решение в пленарна зала преди заседанието на ИКАТ, може би щяхме да разрешим много от проблемите, които възникнаха по време на заседанието на ИКАТ. Разтоварването на акулите, по този въпрос ние заехме позиция и за това Ако беше взето решението, можехме да го направим. Но аз не, го, не можах да направя това на заседанието на ИКАТ. Гласуването миналата седмица беше много важно. Считам също, че е важно да не губим от поглед факта, каква е структурата на дебата в ИКАД, какъв е мандата на ИКАД, какви са целите, които се е поставил, как работи. Трябва да сме много внимателни да се коригират някои от недостатъците на тази организация. Това бяха някои от кратките ми бележки по въпроса. Госпожа Фрага има думата. Да, благодаря, каза госпожа Фрага. Е, това е мнението на господин Румева. Аз мисля, че нещата не са съвсем, съвсем така и това е нормално, всеки си има виждания. Аз мога да ви кажа следното. Червеният Том, да, разрешихме въпроса и показва, че това, което казахме преди две години, че с план на действие човек не разрешава всичко и зрелищните мерки, които той рекламира, не винаги са радикални, но ефектът е на лице. Има. Тоест, по-добре с план, отколкото без план, искам да кажа тонат в момента. Рибните запаси са в много по-добро състояние, отколкото бяха преди през 2014 година. Трябва отново да ревизираме състоянието на рибния запас. Ако продължаваме в същия дух, може би ще възстановим още в по-голяма степен рибния ресурс. Марокко, например, каза, че ако не вземем решение съобразно действителността, ако не учетем реален прогрес, то тогава това може да се изкористи в нелегален риболов. Дискусията миналата седмица наистина бе много повърхностна и комисията не ни последва не по друга причина, а поради това, че предложението не се радваше на успех още от самото начало. Тайван, например, е единствената държава, както сега ще има и други, където не може да се разтоварват акули, ако перките им не са на место. В Тайван, значи, започват да се питат дали има смисъл от тази мерка или не. По същия повод, по който и ние тук се вълнуваме, дали това не се отразява на качеството на продукта. Защото не е същото, кога се замразява продукта преди или след отрязването на перки. На второ място, и с оглед на това, че някои държави спор от нас, като Канада, са консервативни, имат обаче проблем не с акулите, с един друг рибен вид. Тук не го използваме често, не го уловуваме, но в Канада, например, този морски вид, наричан забата акула, в момента е в много по-възстановен вид, отколкото е възстановен нашия червен тон в момента. Пак ви повтарям, комисията, когато нещата са трудни, се отдръпва и не иска да действа в ИКАТ, според мен, трябваше да изчакаме да видим как ще се развият нещата и след това да регулираме тук в Европейския съюз, защото можем да си нанесем щета на самите нас. И сега използвам да ви кажа, че всъщност да се жалвам, че на това заседание се бяха запитали много, записали много депутати, които в крайна сметка не отидоха. И това не трябва да се позволява, защото ако искаш място в някоя мисия и след това се оттегляш, вече си заел нечие място на друг, който може би би отишъл. Не е колегиално. Това не е туристическа туристическо пътуване. И освен това не е обикновена мисия на Европейския парламент. Тук се искат специални разрешения. Така че аз не виждам, не, не, според мен не е справедливо, няма да посочвам сега имена и политически групи, някой да се запише в такава за участие в ИКАТ и два дена преди това да каже, а не, не сега не искам. Просто си заел място на някой, това не е колегиално, не е професионално, някъде трябва да се запише и да се скараме <laughs> на тези колеги, които винаги се записват и никога не отиват. Благодаря. Е Благодаря, каза председателя. Аз бях на това заседание, няма какво друго да добавя. Наистина, и тук всички разбирате, че има две крайни позиции особено по въпроса за перките на кулите, кога да се режат, кога да се разтоварват и кога да се замразяват телата на акулите и перките. Ето за това комисията се стресна малко и реши да не взема позиция, затова всъщност и дебата трая една минута. Дебатът продължава обаче да е открит, продължаваме и квотите крайна сметка ще се изчислят. По въпроса сега кой заявява желание за пътуване и после се отказва, това особено го оцених аз, защото на всичкото отгоре трябваше много аз лично да се боря с председателския съвет, защото искахме 7 души да участват. В крайна сметка трима отидоха, ние обаче изискахме, успявахме си интересите, успяхме, постигнахме и в крайна сметка те не дойдоха. Имахме възможност за шестима и аз съм вън от квота като председател. Това бяха седемте. В крайна сметка отидохме двама. Е, е, какво впечатление правим? Освен впечатлението, което правим, и реално не можем да се борим и да отстояваме интереси. Искаме нещо от бюрото на парламента, убеждаваме го. Те зачитат нашите аргументи, решават да, да ни позволят, а ние в крайна сметка отиваме двама и всъщност така излиза, че те са били правите. Едно попа, едно пее, друго пие. Така се казва и в нашия случай така и излиза. Госпожо Льовен, заповядайте. Well, highly... Мисля, че е много жалко че в края на краищата някои от а, записалите се не можаха да отидат. А, в последствие същото въжи и а, за пътуването, на което отидохме само с госпожа Фрага, останалите не можаха да дойдат. Разбирам от, другата, от друга страна, че тъй като решението беше взето доста късно, това създаде трудности. Председателството след това промени позицията си и се надявам, че от тук нататък това няма да се отрази на готовността да ни се разреши участие в делегации следващата година и в бъдещето. Защото ако председателството не вземе решението достатъчно рано, човек не може да си планира графика и съответно местата остават незапълнени. Така че може би трябва да помислим и как се разпределят тези възможности за участие, за да могат наистина онези, които имат желание да се включат. Да, благодаря. Да, да, това е предвидено утре да го да обсъдим. Да видим кой ще замества някой отказал се или ако има свободни места, как ще се заемат, така че ще се занимаем, ще се занимаем с а, този въпрос. Госпожо Родост, заповядайте. Разбирам защо сте недоволни, но от друга страна, защо сега говорим по тези въпроси? трябва да ги обсъждаме тези неща, когато всички присъстват. Няма смисъл у нези, които са тук, да говорят помежду си. Да, права сте. Е, тук всяка политическа група си носи отговорността, всяка политическа група си има координатор, така че координаторът трябва да предаде на членовете на политическата си група решението. Това тук не е общо събрание, затова имаме и координатори, затова имаме заседания на координатори. Иначе няма смисъл. Може наистина на, на пленарно заседание на комисията да взимаме тези решения, но мисля си, че това е малко по-организационен въпрос, така че координаторите на политическите групи трябва да обяснят на колегите си как стоят нещата и какви последствия имат те. Не смятам обаче, че трябва да се съберем всички. Няма значение дали сме всички, дали липсва един, двама или десет. Всеки трябва да работи, всеки координатор става дума, в политическата си група, за да може нашата парламентарна комисия, ние сме малка група, 25 членове, 25 заместници. Аз пак ще го кажа на тези, но ще ме чуя, ще го кажа в, на пленарно заседание на комисията, но ще го чуят тези, които са присъстващи. Тези, които не са присъстващи, няма да го чуят. И това не е начин всъщност. Не е начин по който трябва да разрешаваме проблемите. Дисциплината си е дисциплина. Благодаря. Сега, може би изчерпихме днес нещата за сутринта. Така че приключваме сега и подновяваме работа след обед. А, а, извинете, поправя се председателя. пропусна да дам думата на представителя на комисията. Колеги, за минутка само, ако обичате, да изслушаме комисията. Не им бях дал думата по повод на ИКАТ. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Позволете от и комисията да каже няколко думи за 18-та среща на Международната комисия по Атлантическа рибатон, която се проведе в Марокко на 18 ноември. Основното, което представлява интерес за а, парламента е червения тон и акулите. Нека да кажа обаче с две думи какво се обсъжда на това заседание – най-хубавото в цялата работа е, че участието на страните беше исторически високо. 48 присъстваха, това се дължи на доброто сътрудничество за представителство на развиващите се страни, решение, което беше взето миналото година. Участието от, Европе... от страна на Европейския съюз беше много впечатляващо. Имаше и представители на администрациите от държавите членки, регионалните консултативни съвети и представители на настоящата комисия. Разбира се, щеше да е добре да има повече повече е, представители на комисията и се надявам на следващото заседание това да бъде така. Позволете накратко да очертая резултатите от е, срещата. Най-напред искам да започна с мерките за а, е, запазване, консервация. Миналата в минали пъти сме обсъждали много пъти различни мерки за опазване на различни запаси, включително и дългосрочните перспективи за запазване на запасите в Средиземно море и тропическата рибатон. Това са запаси, които ще бъдат оценени. Те първа информацията ще бъде предоставена от научните съвети за червения тон и акулите. Освен това бяха обсъдени запасите от червен рибатон, а, и въпросите за управление на рибарството, тъй като и а, тези запаси изцяло а, се регулират а, в, в съответствие с а, съвета на научните работници. А, 13 500 а, тона за следващите две години е квотата. А, 100 тона са предоставени като квота на Алжир. А, поради необосновано ниската квота за 2010. Освен това е ясно, че за да се възстановят запасите, трябва да бъдем внимателни, когато става дума за мрежите, с които се извършва риболова, за да се осигури възстановяването на запасите. Има слабо увеличение в размера на мрежите, но това все пак подлежи на една много строга система за управление и контрол. Също така през 2014 година ще бъде направена оценка на запасите и ще бъдат използвани нови модели за това за 2015 година. Много се гордеем за постигнатото в сферата на червения тон от запад към изток. Има ново предложение на Европейския съюз за засилване на действията, на мерките по многогодишния план и всички тези мерки бяха подкрепени от ИКАТ. Също така добра е новината, че електронната система за регистрация на улова на червен тон ще бъде в сила от 16 май следващата година и така ще бъде напълно изпълнено условието за система без хартиен носител. Освен това, държавите които увеличават своите мрежи, ще трябва да се свържа, да, се, да спазват изискването за 1750 тона, което съществува и за момента. За, това се отнася до червеният тон. За синия марлин 4000 тона. Това е 25% от стойността, която от стойностите, които бяха установени в рамките на Европейския съюз. Мерките за риба меч в Южния Атлантик ще се наложат от следващата година. По отношение на кулите, въпроса, който вече беше, беше обсъден тук и е, идеята да се ограничи улова до настоящите нива е в съответствие с, е, научн... с мненията на научните е, среди. Това предложение беше направено миналата година, но не получи подкрепа. Освен това, Работихме много усилено, за да се постигне компромис, особено с Каната. Но в обсъждането с другите страни, с изключение на Канада, е трудно да се поемат такива ангажименти, които да бъдат приемливи за другите страни предложението на Съединените щати за перките на акулите, това те да не бъдат отделяни, не, бъ... не беше прието. Ако Европейския съюз беше в състояние да се изкаже и да подкрепи това предложение, то нямаше да бъде прието поради силната съпротива от азиатските държави. По отношение на акулите, ние предлагаме да се спазват поне мерките, които са на лице в момента. Това предложение получи подкрепа. В ИКАТ като че ли няма идея да се окаже повече подкрепа за опазването на колите. И в тази връзка добрата новина е, че ИКАТ взе решение конвенцията на ИКАТ да бъде коригирана по редица въпроси. Така ще се определи по-ясно отношението по отношение на акулите и опазването им в дългосрочна перспектива. А това ще доведе до по-добри резултати, особено в процеса на вземане на решения и ролята на страните, които са представени в ИКАД. Толкова за запасите. А сега нека да поговорим по други въпроси, които не са толкова свързани с запасите, но са точно толкова важни. Искам да ви информирам, че постигнахме значителен напредък по управлението, който се прилага в ИКАТ. Предложението на Европейския съюз за минимални стандарти за инспекции на пристанищата беше прият. Това е голяма стъпка напред в прилагане на споразумението за инспекции на пристанищата документацията за улова за други видове, освен червения тон, също беше стартиран. Също бяха прияти мерки за трансбордирането, което ще позволи по-добър контрол на трансбордирането. Мерките за възстановяване на червения тон допринасят за увеличаване на запасите и за борба срещу нерегламентирания и законен улов. Държавите трябва да подобрят своята репутация в това отношение. Има също писма за пет договарящи се страни. Европейския съюз запази добрата репутация, която и има Що се отнася до закъснялото докладване, все още получаваме тревожни сигнали, но а, това е най-слабото предупреждение, което можем да получим като договаряща се а, страна. Вероятно, може би, следващата година няма да получаваме такова предупредително писмо изобщо. Позволете ми да спра до тук. Мисля, че говорих и без това доста дълго. Можем да продължим напредъка в ИКАТ на следващото заседание, което ще се проведе от 16 до 26 ноември в Кейптаун, Южна Африка и се надяваме, че много евродепутати и членове на вашата парламентарна комисия ще могат да вземат участие. Благодаря. Благодаря. Няма повече желаещи. Приключваме заседанието тази сутрин. Подновяваме в 3 часа. Благодаря.